Okay. Добро утро на всички. Добре дошли. Предлагам да започваме. Имам няколко съобщения на председателя. Най-напред, нека да приемем дневния ред. Не виждам възражения. Считам, че дневният ред е прият. Преминаваме към съобщение на председателя. Става дума за триалога СЕПА Третото заседание беше проведено на 6 ноември в Страсбург. За първ път бяха обсъдени всички срокове, които трябва да залож... се заложат в текстовете. Остават много малко неразрешени въпроси. Комисията реши да представи две декларации за правата за, ре... за връщане на средствата и за управлението на СЕПА. Налагаме, надяваме се, че диалогът ще може да одобри текста на 29 ноември е следващото заседание. По а, схемата за гарантиране на депозиците в Страсбург се проведе също трето заседание на триалога. Съветът а, постигна компромис с парламента и това ще послужи като основа за бъдещите преговори а, беше обсъден въпрос, бяха обсъдени въпроси от техническо естество, бяха изпратени решенията на комисията и съвета. Предвижда се допълнително заседание по МИФИД. Господин Фебер, като докладчик, представи въпросник, свързани с реформата на МИФИД. Докладчиците в Сянка могат да представят своите коментари, както и всички депутати, не само депутатите, също и други лица. Това трябва да стане до 13 януари 2012. Тези отговори ще бъдат предоставени на всички депутати, които работят по преразглеждането на МИФИД. На 5 декември ще има публично изслушване. Програмата и ораторите в момента се уточняват и ще ви бъде изпратена веднага след като е готова. Следобеното заседание във вторник, 29 ноември, ще бъде отменено всички въпроси, които са предвидени за следобеда, ще бъдат разгледани сутринта същия ден. Скоро ще ви се представи проект за дневен ред. Надявам се, че следобед при това положение ще можем да проведем триалози, защото хората ще присъстват. Опитваме се а, да вземем всичко предвид. С това приключих съобщенията на председателя. Имам удоволствието да приветствам с добре дошъл комисаря Алмуния за обмен на мнения по въпросите на конкуренцията. На 22 септември за последен път разговаряхме с вас, търсим все още възможност за срещата ни през следващата година. Искам сега да дам думата на комисаря, за да ни запознае с най-актуалното развитие на ситуацията в сферата на конкуренцията. Благодаря ви, госпожо председател. Ще ви направя кратко представяне, което е свързано с въпроси на конкуренцията, включени в работната програма на Европейската комисия за 2012 година. По време на въпросите и отговорите с удоволствие ще споделя всякакви мнения или информация, свързани с политиката на конкуренция Когато аз и колегите ми от комисията бяхме помолени да представим инициативи за включване в работната програма на Европейската комисия за следващата година, аз реших, че всички инициативи в тази област през следващите 12 месеца трябва непременно да бъдат свързани с необходимостта от подобряване на условията в Европейския съюз, за да се постигне устойчив растеж. Политиката на конкуренция е от важност винаги, ако искаме единия пазар да остане максимално отворен. Пазар без бариери, пазар, на който конкуренцията се е базира на достоинствата на конкурентите, а не на привилегии или на изкривяване на конкуренцията. Но в тези тежки времена е още по-важно, по мое мнение, политиката на конкуренция като ключов инструмент да допринесе за задълбочаването на вътрешния пазар и като такава тя трябва да ни помогне да стимулираме растежа, конкурентоспособността, както и да, да дадем на нашите фирми, особено малките и средни предприятия нови възможности. Политиката на конкуренция в е, този момент е, на криза е най-добрият стимул за бизнеса, гарантира ефективността и подготвя фирмите за световната конкуренция, насърчава новаторството. Действително, в много области. Вие сами знаете, защото вашата натовареност значително нарасна през последните години и знаете, че регулаторните мерки са важни за постигането на тези цели. Но политиката на конкуренцията е само толкова важна, колкото е регулираното, защото не допуска такива практики в бизнеса, които могат да доведат до налагането на нови пречки през задната врата. Трябва да бъдем бдителни срещу всякакви опити да се издигне протекционистка стена около единият пазар. Тези протекционистки инструменти или пречки а, са особено силни като изкушения в времена на слаб растеж. В настоящия труден економически момент ние трябва да следим зрелите сектори и да защитим в максимална степен потребителите. На този фон двете основни инициативи, които Възнамерявам да представя пред колегите в Европейската комисия, както и пред Европейския парламент и останалите заинтересовани страни през 2012 година се отнасят до държавните помощи и за частно прилагане на политиката на конкуренция. Но преди да се спра на тези два въпроса, Искам да благодаря на Европейския парламент и в частност на вашата комисия за конструктивния диалог за реформата на услугите от общ економически интерес. След дълъг период на дискусии най-сетне този документ ще бъде прият от колегията през месец декември. В последен етап се намира този пакет. Отчетох много от коментарите, направени при последните публични изслушвания. Доклада Саймън, както и свързаните с него разисквания, проведени наскоро, бяха взети предвид и все още имам готовност да променя някои аспекти от първоначалното ни предложения, като отчета изложените аргументи и най-вече най-сетне трябва да а, финализирам предложението за промените в Деминимис правилото, праговете за нотификации, както и за правилото Деминимис. Напълно съм съгласен също с доклада на парламента за необходимостта да бъдат обхванати повече социални услуги, отколкото в предходния пакет. Що се отнася до освобождаване от задължението за оповестяване. От 2012 насетне И това е първата инициатива, която искам да обсъдя с вас днес. Ще продължа усилията да се рационализира и подобри контрола ни върху държавните помощи. Следващата година ще представя една широка инициатива, която по-добре да отразява приноса на държавните помощи за растежа, както и някои от ограниченията в стратегиите за фискална консолидация, които са въведени в някои от държавите членки. Искам да обсъдим как да се допринесе в по-голяма степен за растежа, иновациите, конкурентоспособността, като същевременно се отчита и нуждата от по-строг контрол върху държавните помощи, които могат да застращат целите за фискална консолидация, които се отнасят почти за всички държави членки през едните години. Също времено бих искал да има по-опростени, по-ясни процедури свързани с държавните помощи. Тези инициативи ще бъдат, е, както винаги, обсъдени с вас. Искам да се проведе много широк диалог и очаквам да получа вашите коментари. През е, е, втората част от мандата на вашата комисия и втората част на моя мандат като комисар да реализираме нови инициативи, като имаме предвид по-широките стратегически аспекти на въпросите, свързани с държавните помощи. На следващо място въпросите, свързани с нарушение на антитръстовото законодателство. Ние искаме да се примахнат пречките пред предприемане на действия пред националните съдилища, също да има частно и публично правоприлагане, като се отчете решението Флайдер на Съда на Европейския съюз да се подкрепят нашите програми за отчитане на смягчаващите обстоятелства, както и да се отчетат нуждите от подобряване на защитата. Знаете, че това частно правоприлагане на политиката на конкуренция е свързано с колективните искове. Комисията ще реши какви да бъдат следващите мерки след публичните консултации, проведени през последните месеци. Разбира се от само себе си, че ако има някакви специални разпоредби, свързани с колективните изхокове, те ще бъдат в пълно съответствие с принципите, които ще залегнат в хоризонталния ни подход към колективните искове. Сега някои съвсем конкретни въпроси, свързани с държавните помощи. Те ще бъдат разгледани през едните месеци. Преди края на настоящата година ще приемем решение за удължаване през следващата година прилагането на правилата, които се отнасят до държавните помощи в случай на криза. Тези правила се отнасят за финансовия сектор. Аз мятах този режим да бъде отменен до края на тази година, но ситуацията на пазара не позволява да отменим този е, кризисен режим, така че той ще остане в действие следващата година, докато се нормализират условията на пазара. При това удължаване ние ще, ще отчетем еволюцията на рисковете през последните три години, от момента, в който взехме решение по този въпрос и ще решим в какви случаи ще има публични инжекции за финансовите институции. Комисията и съвета решиха тези, тези а, нови цели за а, висококачествения капитал, тези нови нива да бъдат постигнати чрез публични инжекци, инжекции, но в случай, че ги няма, нашето мнение е, че парите на дънакоплаците, които отиваха за рекапитализация на финансовите институции, трябва да носят достатъчно на доходност. Ние смятаме да въведем и нов режим за обичайната практика при спасяване на финансови институции. До октомври следващата година смятаме да представим нови насоки за нефинансовите институции, тъй като тези насоки се нуждаят от осъвременяване. Що се отнася до секторните насоки за държавните помощи, за 2012 предвиждаме такива за сектора на авиацията, както авиокомпаниите, така и финансирането на летишната инфраструктура, също за морския транспорт. Публична консултация ще започне преди края на тази година. Ще усъвременим основните насоки за рисковия капитал и за широколентовите мрежи в съответствие с стратегиите, които сме се заложили. През 2013 ще усъвременим насоките за регионалното развитие, научните изследвания и иновациите. До края на 2012 трябва да направим преразглеждане на инструмента за гарантиране на кредитния риск. Работим също и по основи за киното и тези насоки трябва да бъдат прияти също до края на 2012. В началото на 2012, през първото три месече, ще приемем насоки за държавните помощи в полза на енергоемките индустрии, които са косвени източници на со 2 защото използват изкопаеми горива. Тези държавни помощи трябва да отчетат необходимостта от избягване на преместването на тези индустрия поради високата цена на електроенергията, която ще бъде постигната след въвеждането на новата система за емисиите. Въпросът е много важен и ние за първ път ще публикуваме насоки в тази област. Ще проведем публични дис... дискусии с държавите членки, с представители на бранша. Тези насоки ще бъдат представени преди края на първото три месече на 2012. Председателката. Сега искам да дам възможност да да зададете въпроси. За сега са се записали следните. Диого, I saw Philippe. Uh, hang on, Elisa. Hang on, Peter Simon. Uh, Mr. Shuntus. Anybody else? Има ли други желаящи за изказване, освен на тези, които съобщих от моя списък? Добре, списъкът е дълъг. Мисля, че ще чуем всеки един по-отделно. Разполагаме с един час и комисарят ще говори по всеки от въпросите, така че моля ви добре да ги формулирате. Антолин, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисаря за изложението, което направи. Има цяла поредица от инициативи за следващата година. Като общ подход, мисля, че това е добро, което се определя именно устойчив растеж. Бих искал да попитам за подробности относно някои от засегнатите въпроси. Например, мерките по отношение на кризата и въпроса за обещетенията – това бе споменато в медиите. Говори се за обещатяване във връзка с изпълнителни права като част от системата за гарантиране. Мисля, че комисията трябва да има ясна позиция по тези въпроси. На второ място бих искал да попитам за вашата оценка относно промяната в кредитирането в Европейския съюз. Как да го възстановим? Това е от жизненно важно значение. По-нататък, рейтингите. Наскоро излезе информация, според която е било погрешно да се понижава рейтинга на Франция – бе казано също така, че това може да се основае на някакви договори, като изпреварваща информация, но до каква степен на такива договори ще бъдат издържани в духа на а, защитата на конкуренцията и функционирането на пазарите. И последният ми въпрос относно корабоплаването. Може ли подробности по мерките за този сектор? Комисаря, Помолиха ме да бъда кратък от е, председателя. Наистина съвсем кратък коментар ще дам. Третирането на бонусите е, в банки, които получават държавна помощ. Като орган, който отговаря за надзора върху държавните помощи, можем да наложим и го правим. Излизаме с такива решения, според които помощта трябва да изпълнява условията на плана за преструктуриране. Като там се залагат и елементи, свързани с бонусите, имайки предвид освояването на публично финансиране и след това раздаването на дивиденти. Поставят си ограничение за изплащане на бонуси на лица, които разполагат с фиксиран дял от акциите. Има и други мерки, с които гарантираме, че има справедливо разпределение. В законен смисъл не можем да забраним функционирането на определени системи за раздаване на бонуси. Колегата Парние ще дойде при вас днес. Той има възможност да въведе необходимото законодателство, с което да подпомогне съответните регулаторни органи, а не нас като комисия. Именно тези регулаторни органи могат да поставят такива ограничения. В много от случаите държавата, която предоставя тези пари, е отговорна Нима. но в крайна сметка държавата, която предоставя държавната помощ като публично финансиране, може да наложи конкретни условия. Да вземем за пример Обединеното кралство. Там имат 50% данък върху бонусите, които се раздават от банките, но а, ние в юридически смисъл не можем да, да го направим, да поставим такова ограничение. По-нататък, относно кредитирането да, имаме проблеми. Държавните помощи, както вече казах, са един от приоритетите ни. В крайна сметка желаем съответната финансова институция да бъде възстановена и да продължи да предоставя кредити на пазара. Но ние не можем да окажем конкретните условия и да кажем дали определена помощ е издържана в духа на конкуренцията. Трябва да бъдем реалисти. Държавите, които са поели такъв ангажимент, съзнават, че се изправят пред големи затруднения предвид на това, че съответните финансови институции трябва да изпълнят строги условия. Наскоро се постигна споразумение в ЕКОФИН, в съвета на Европейския съюз, относно рекапитализиране на финансовите институции. Това бе казано по-рано. Първо чрез частен капитал и в последствие, ако не е възможно всичко да се рекапитализира в определена институция, да се потърсят капитали по частен път на пазарите и накрая чрез публично финансиране. Първата цел на а, това е да сме сигурни, че тези финансови институции отново ще бъдат способни да кредитират економиката и второ, дава се мандат на надзорните органи да упражняват надзор върху банките и да следят за това, че изискванията по както са оказани в регламентите, се изпълняват. Така че рекапитализирането, което се решава тук в Европа, няма да се използва като алиби от финансовите институции, когато те губят баланса си в своите операции. Но държавните помощи не се отнасят директно до това. Сега, на въпроса за рейтинговите агенции, ще повторя това, което съм казвал и преди, мисля и тук пред тази комисия и на други форуми. Проблемът с тези кредитни, рейтингови агенции не е проблем, който опира до антитръстовата политика. Проблемът е малко по-сериозен. Има регламент, който този ден бе прият от комисията и той урежда конфликта на интереси. Ние искаме да гарантираме че а, в този сектор могат да навлязат нови кредитни, рейтингови агенции и няма да се стигне до конфликт на интереси. По-нататък злоупотребите такива могат да се случат, когато се изпраща информация до определени стопански агенти преди тази информация да е оповестена публично до всички оператори на пазара. Вероятно това се е случило а, във Франция – трябва добре да го разгледаме като злопотреба на а, пазара и проблем на финансовата дисциплина. Както вече казах, това е извън ресора на антитрастовата политика. То се отнася до работата на регулаторните органи. Както вече казах, ние работим по нови а, насоки за морския сектор и корабоплаването отделяме специално внимание на това. Сега не мога да оглася какво ще а, излезе в крайна сметка, защото все още не е завършил процеса на а, консултации, но ако проявявате интерес, мога да се върна отново при вас и да поговоря за този сектор. В сектора на кровоплаването разполагаме с конкретни насоки за държавните помощи и реших да ги запазя за целият сектор. Няма да въвеждам хоризонтални насоки, нито пък условия за преструктуриране в този сектор. Сектора на корабоплаването, разбира се, изпитва затруднения, както много други. Той се нуждае от такива конкретни насоки. На този етап секторът ги прилага, прилага и общите критерия, именно, че държавната помощ не може да се използва за изкупване изкуствено запазване на сектора, който иначе не би бил конкурентно способен. Това са конкретните характеристики на нашите насоки, но все пак трябва да видим от какво се нуждае този сектор, за да осигурим неговия напредък и способност, от каква помощ и кои са потенциалните получатели на такава помощ. Не бихме искали а, изкуствено да поддържаме ситуация, а, която в дългосрочен план не би могла да се запази. Не можем да си позволим изкуствено да поддържаме дружества, които иначе не биха оцеляли на пазара. Председателя. До тук 12 минути изразходихме. Нека сега да чуем два въпроса наведнъж, след което отговора. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, господин комисар. Ще попитам относно общата политика по селско стопанство. to the Spanish? Ah, well, we haven't into English, so we're, we're in trouble here. Председателя, очакваме превод на английски език. Now it's okay? Right, now, now we're okay, so okay. I think... Всичко е наред с техническото осигуряване. Продължаваме. Господин комисар, имам въпрос относно общата селско-стопанска политика. Разбирам, че това не е а, вашия ресор, но тъй като там а, се обхваща около 40% от европейския бюджет и огромен дял от а, земеделските земи, следователно а, ОСП, общата селско-стопанска политика е от особено значение – Питаме се какво е виждането на комисията за бъдещето на тази политика. Говорим за директни плащания, говорим и за преходен период, през който всички държави членки ще получават средни суми като плащане на хектор. На хектар, извинете. Преходният период ще продължи цели 17 години. Аз лично виждам опасност от изкривяване на стопанската среда. Ако не можем по-бързо да преминем през този преходен период, трябва изцяло да анулираме тези директни плащания. И вместо това, с тези пари да финансираме проучванията в космоса. Какво е вашето мнение по този въпрос? Председателя, нямахме достатъчно здрава дисциплина. Още един въпрос, Софи. Да, благодаря ви. Добро утро, господин комисар. Два въпроса. Първият е от по-общ характер. Оставам с впечатлението, че този общ дебат по държавните помощи е такъв, че забравяме, че трябва да ги премахнем. По принцип това не е позволено, а се правят много изключения говорим непрекъснато за преразпределяне на държавната помощ, вместо да говорим за нейното прекратяване. Да, вие ще излезете с дебат за това държавната помощ допринася за растежа. Да, това може да е вярно, но в същото време тя изкривява конкуренцията и в същото време това са публични пари, които се харчат при сегашните условия на криза. Опасявам се, че економиката става силно зависима от подобни субсидии. Питам се как можем да намалим тази зависимост. Вторият ми въпрос е по-конкретен. Днес правителството на моята страна, Холандия, вероятно ще се изправи пред вод на недоволие от, поискан от една от политическите партии по въпрос свързан с жилищното настаняване и жилищната политика от вчера. Мисля, че в холандския дебат се нуждаят от пояснения и затова ги търси от вас. Някои страни твърдят, като комисия налага задължителен прак на холандския сектор за жилищно строителство. Мисля, че това не е вярно. Мисля, че това се решава от Холандия. Комисията вероятно казва, има правила. Искам да чуя вашето мнение. На второ място, същите страни казват, че много скоро правилата за държавна помощ ще се променят и тогава в Холандия можем да правим каквото си искаме. Аз не смятам а, така и затова ми е интересно да чуя вашето мнение. Накрая, ако не греша, има официална жалба от доставчици на търговски услуги в сектора на жилищно строителство в Холандия, което може да даде отражение върху дефиницията за това какво считаме за жилищно строителство и кое е търговското строителство в моята страна. Комисаря, благодаря ви. По отношение на въпроса на моя приятел, ще кажа, че всъщност не знам как точно да отговоря. Аз не съм експерт по общата селскостопанска политика, но мога да ви уверя, че решенията взети от комисията и от съвета в тази област и конкретно плащанията по ОСП са в действие и моят моето изказване не може да е в противоречие с правилата. Със сигурност има правила за плащанията, прияти с решение от Европейския съюз и всички такива плащания не се считат за държавни помощи. По съществото на вашия въпрос ще кажа, че не съм в позицията да ви дам експертен отговор. Аз отговарям повече за урбанизираната среда, отколкото за селското стопанство. По-нататък, дали да увеличаваме или намаляваме държавната помощ. Това не е решение, което ние ще вземем, това е решение, което ще се вземе от съответните държави. Да, има много държавна помощ в определени схеми, програми. Достатъчно е тези държавни помощи да изпълняват правилата на нашите насоки и тогава те се приемат. Всеки път, когато не се изпълняват тези правила, ние излизаме с негативно решение и изискваме обратно събиране на тези помощи. Както вече казах, това не е наше собствено решение а именно степента за увеличаване или намаляване на държавната помощ е решение съответната държава. Ние можем да кажем дали се изпълняват съответните правила или дали е под прага за de minimis. Предвид на факта, че се намираме в период, който ще приключи през следващите няколко години, се стремим към фискална консолидация, повечето от държавите членки трябва добре да преценят кои са секторите, в които тяхната държавна помощ е несъвместима, неприемлива и къде има разхищение на държавни средства и по-важното, къде има нарушаване на конкуренцията. Разбира се, обосновката за нашия контрол на държавната помощ е да се предпазим от нарушаване на конкуренцията. Защо? Това не е самоцел. Защо тази задача е възложена на комисията? Това е така, защото сме в период на фискална консолидация, а и преди него имахме, имаме а, нужда от това да насочим усилията си към разумно използване на държавните средства, така че тези средства действително да доведат до по-висок економически растеж. Също така да бъдем и по-строги в разходването на тези пари, така че да не се стига до тяхното разхищаване или нарушаване на конкуренцията. Това са моите принципи. Ние въведохме и економически анализи и в нашите собствени насоки мисля, че вече по-добре се справяме с нашия контрол. Ние се стремим да защитим конкуренцията, но също така и да осигурим най-добрата възможна полза от използването на а, публичните средства. Това е философията, която изповядва комисията. На следващия въпрос жилищната политика и жилищно строителство. Многократно съм го казвал пред различни форуми, както и пред европейски депутати. Аз не съм холандски политик и никога няма да бъда такъв. Може би далечното бъдеще, но не вярвам да се случи. Аз не съм ангажиран с тези дискусии. Предполагам, че това е важно за Холандия, но това не е дискусия, в която участва комисията. Както и вие посочихте, холандското правителство в определен момент решава да въведе прагове, за това да може да прецени кой може да се ползва от е, политиката за жилищно строителство и настаняване. Тази дискусия отне много време, 7 години струва ми се, и крайна сметка при определени условия се излезе с декларация за съвместимост на това финансиране и е, прилагане на е, правилата. Нашето решение е с дата 2009, в което казваме, че подобно финансиране е според правилата. Как е, може комисията да се намеси в жилищната политика на Холандия? само ако холандските власти променят сегашната законодателна рамка. В този случай трябва да ни известят, защото действащата рамка е приета от нашето решение от 2009. И сега, ако тази рамка се промени, в предварителен план, ние трябва да получим известие, нотификация и да разгледаме обстойно въпроса. Това е което предлагам като отговор за вас. Това съм го казал и на други европейски депутати от други комисии. Казвал съм го и на други правителства, когато ми се обаждат по телефона и давам пояснение. Имам а, един познат колега, който също е холандец – с подобни въпроси получи и същите отговори. Що се отнася до жалбите, ако не греша, този въпрос от 2009 е отнесен вече пред Съда на Европейските общности в Люксембург и страните, ангажирани с това производство, са такива, че са от двете страни. Тоест, има такива, които смятат, че прага е твърде нисък и такива, които смятат, че прага е твърде висок. И двата типа аргументи ще бъдат представени пред съда. Председателя, имаме интересна статистика във връзка с държавните разходи. Именно в Европа, като че ли имаме повече от 50% от БВП държавни разходи в Китай е само 20%. В крайна сметка се питаме кои са капиталисти и кои комунисти. Следващите два въпроса от Декепинг и Югофей. Госпожо председател, като си говорим за комунизъм, нека да говорим за данъците върху финансовите транзакции. Те се предлагат от Европейския съюз, но аз не смятам, че те ще бъдат приети в европейската рамка. Франция и Германия казват, е, че те ще се опитат да е, консолидират евро, е, еврозоната и така, ако имаме къде ще има такива данъци в или извън еврозоната? И сега, за равнопоставеността. Е, имаме финансови услуги, които се предлагат в еврозоната. Те могат обаче да мигрират извън нея и даже в трети страни. Моят въпрос е много прост. От ваша перспектива, като комисар по конкурентоспособността, финанс... данъците върху финансовите транзакции, те съответстват ли на принципа на равнопоставеността, който принцип трябва да се защитава от Европейския съюз в добри и в лоши времена? Muito, muito obrigado. Sr. Comissário Almunia, gostaria de começar. Благодаря. Господин комисар, искам да ви е, поздравя за начина по който представихте вашето изказване. Вие успяхте да говорите за ръста, за економическия ръст по време на криза. Имам един въпрос. Дали има възможност в, този, в това време има ли възможност е, лица да бъдат обещетени, да получат компенсации? Вие е, говорихте за тези възможности. Може би нещата могат да се променят. Как може да осигурим съответствието с е, растежа на компания, компаниите, защото обещетенията трябва да са в съответствие с глобите, които се на, на, налагат от комисията. Това ще отежни тяхната ситуация, ситуацията на предприятията. И на второ място, изискванията за финансовата нотификация. В предложението от комисията има заложено желание за усилване на конкурентоспособността на пазара. Има хармонизирани е, таблици, таблици за хармонизация между различните агенции. Смятате ли, че това ще отвори пазара, защото ние в момента имаме един доста затворен пазар, в който действат главно три агенции. А, мислите ли, че има нужда и от, три, и от други мерки, които именно да опосредстват отварянето на пазара? комисарят за данъците върху транзакциите. Те са за цели Европейски съюз. И естествено, аз като комисар, аз абсолютно подкрепям нашето предложение и стоя зад него. А това е моята позиция. И не само като член на Европейската комисия, това е моето лично мнение, че тези данъци трябва да бъдат приети в Европейския съюз. Данъци върху финансовите транзакции. По отношение на държавната помощ, според доктрината на юриспруденцията има нарушение на конкурентоспособността, когато различни нива на данъците съществуват в рамките на една държава членка. И има възможност за дискриминация на някои е, екон, економически субекти по отношение на други економически субекти. И така, ако имаме селективност по отношение на данъците в рамките на една държава членка, тогава ние може да се намесим. Но различните държави членки имат различно ниво и на, на, на данъчните ставки. Ако това е така, тогава е, могат да кажа, ние бихме искали да се намесим, но не можем. Зная, че има различни нива на данъчно облагане в е, отделните данъч, е, държави членки и това създава някои нарушения на, на пазара, на конкурентоспособността, корпоративното облагане, например, но тези различни ставки са в рамките на държавите членки и тогава ние не може правно да се намесим. По отношение на вашия въпрос. Личното прилагане, е, индивидуалното и публичното прилагане на, конкурен... на политиката за конкурентоспособност, тези е, два елемента трябва да са в съответствие с един с друг. И ние се опитваме да, ги... да координираме една такава е, хармония. Това е предложението, което ние имаме предвид за следващата година. Според мен, е публичното прилагане трябва да е, предхожда прилагането на правилата за конкурентоспособността в частния сектор. Това е пожелателното състояние на нещата. А трябва да, в публичния сектор да се приложат правилата, които са приети на европейско равнище, включително и глобите. Но Ако има иск за обещетение от частно лице или институция по частен канал, и ако този иск предхожда а, решенията в публичния сектор, а глобите съответстват на това решение, аз никога не бих смятал, че компенсациите или глобите и обещетенията на частната институция като предхождащи глобите. Защото целите на глобите и на обещетението са различни. Когато ние имаме глоба. След прието публично решение, нашата цел е не да компенсираме тези, които са били ощетени. Нашата цел е да накажем и да обесърчим подобни по-нататъчни действия. Това е нашата цел. Това трябва да е ясно. Тази последователност на процесите. Сега, по, по отношение на отварянето на пазара. В политиката на конкурентоспособност най-важното решение е, е, са, е, са индивидуалните решения случай по случай всяко решение, което ние прилагаме и приемаме против картели, против е, злопотреба с доминираща монополна е, позиция или други обстоятелства, например сливания между предприятия и други подобни казуси, ние винаги искаме да се опитаме да намалим бариерите за влизане на пазара на други економически субекти. И това е нашата най-голяма принадена стойност, която може да дадем към е, политиката на конкурентоспособност, защото нашата политика иска именно да отвори пазара и да намали бариерите. Председателката, благодаря. Вие говорите за ставките на корпоративното данъчно облагане. Мисля, че е правилно да се каже, че данъчната ставка е също много важна и придобива все по-голямо значение, защото е много е трудно да се види базата, откъде започват нещата. Това също има отношение към конкурентоспособността. Комисарят, да, това е така, но правителството решава каква ще е ставката. Ние може само да приемем тези ставки и да се концентрираме върху тях. Е, следващите колеги имат думата. Имам два въпроса съвсем кратки. Беше започната анкета от комисията за евентуално манипулиране на Либор. Не за пръв път се провежда такава анкета. Имаше подобна анкета неодавна. Няма да навлизам в подробност, но искам по-добре да разбера за какво точно става дума. Дали водите и други разследвания от подобно естество, защото економическата и финансова система сега е под натиска. Вторият ми въпрос Европейският съд в Люксембург наскоро излезе с решение, свързано с Гибралтар, което е британска територия свързано с данъчното облагане на предприятията и счита, че това е незаконна държавна помощ за предприятията. Дали вашите служби разследват подобни случаи, дали има вече реални инициативи, които са в ход, за да се направи анализ, дали определени фискални действия на държавите членки по отношение на предприятията биха могли да представляват изкривяване на вътрешния пазар. Благодаря. Muito obrigada. A minha primeira questão tem a ver exatamente com aquilo que o Благодаря. Аз ще продължа там, където спря Филип. Аз съм разочарована от програмата за 2012 година. Няма препратка към данъчни ставки за директен внос. Мисля, че това в момента нарушава конкурентоспособността. На второ място за държавните помощи. За финансовия сектор. Аз се съмнявам, че е възможно да се регулира такава помощ без напредък в надзорната рамка за банковия сектор, за банките, защото банките имат фонд, създават фонд за решаване на тези проблем, проблеми и това би трябвало да е решението, а не интервенция от страна на държавите членки. Бихме искали да знаем какво смятате да, правите, да, да прави комисията? Имате ли съвместни инициативи с господин Бърние има е, рейтинговите агенции. Те доминират 97% от пазара. Две от тях имат едни и същи акционери. Сега това не е ли нарушение на закона за конкурентоспособността? И накрая съвсем кратък въпрос за еврото и е, за немската борса. Знае, че имаше предложение за решение и това ще доведе до повече прозрачност на пазара и ще доведе до растеж на реалната економика. Смятате ли обаче, че това ще е така или ще наруши някои елементи на, на политиката за конкурентоспособност? Muchas gracias. <coughs> Ah, tout d'abord en français. Ouais. Euh, je ne peux pas faire de commentaires sur Nein. question. Първо на френски за Евролибор. Ще направя няколко бележки, но днес не бих могъл да го направя точно. Относно решението на съда, относно Гибралтар, ние се радваме, че съда взе това решение, защото ние това е в съответствие с позицията на Европейската комисия по въпроса. Съдът се опря на аргументите на Европейската комисия, заявявайки, че има дискриминация относно селективното третиране на някои предприятия в Гибралтар и че това са офшорни предприятия. Не става дума за а, дискриминация на нивото на данъчно облагане. Това е в съответствие с правилата за конкуренция, но а, решението на съда установява, че има трудности в а, данъчните обежища. И това е въпрос, който се отнася не само до тази държава, но изобщо. Относно важността на извършването на един цялостен и задълбочен анализ на въпроса за дискриминацията чрез данъчното облагане и как това се отразява на конкуренцията. Аз ще поискам от Генерална дирекция конкуренция да подготви документ, за да се обсъди въпроса как да се подсилят санкциите, които се налагат в такива случаи на дискриминация в рамките на държавните помощи. Господин Ламбер знае, че е силно заинтересуван от тази дискусия. А, аз и а, ще информирам комисията за нашите заслуж... заключения и се надявам на вашата подкрепа в отговор на госпожа Интвелд за държавните помощи в период на фискална консолидация. Е изключително важно да се разгледа не само страната на разходите, но и страната на приходите в бюджета. Надявам се, че ще имаме по-задълбочени дискусии по тези въпроси през 2012 година. Елиса. Remito a lo que acabo de responder al señor Lambert eh, desde el punto de vista de la competencia, de política de competencia, de control de ayuda. Аз отговорих на господин Лампер по отношение на конкурентоспособността и по отношение на държавната помощ. Ние не може точно да определим какво трябва да направят държавите членки. Ясно е обаче, че когато има едно по-добро, една по-добра координация на данъците, то тогава има по-малко е, нарушения и изкривявания на единния пазар. И особено, когато става дума за политическата воля на държавите членки, е, чрез политическа воля могат да се постигнат цели, които не могат да се постигнат по други начини. Има разлика, която трудно може да се обясни, но на практика може, когато има разлика в данъчните облагания, в данъчните ставки, е, то тогава ние не може да имаме никаква намеса. Е, от една страна, държавата членка има задължение да не, да не дискриминира никого в своя национален пазар, но няма задължение. Но има и задължението да не нарушава единния пазар. Екофин е, създаде една работна група, за да предотврати ситуацията, в която държавите членки се оговарят помежду си и прилагат негативни практики. Аз обаче не мога да ви кажа в момента нищо повече. Аз не отговарям за този сектор. Не зная каква е ситуацията в момента в тази работна група. Зная, че имаше редовна информация, която течеше между отделните министри за работата на тази група. Мисля, че работата продължава, но не мога да ви дам точни данни. Как може да се справим с банковата криза. Държавните помощи са един от инструментите, който на практика е, прилагаме ежедневно. Но това не е инструментът. Естествено, трябва да има в финансовия сектор подкрепа, помощ, но този инструмент ние го използваме от началото на кризата. С каква цел? с цел да реагираме на създа... против създаването на допълнителните е, механизми. Моля, разберете ме правилно. Когато взимаме решение за рекон... реструктуриране на една банка, то тогава в това си решение ние сме взели предвид определени въпроси, като например промяна на модела, на бизнес модела, промяна на разпределение на тежестите, промяна на, на тежестта на отделните компоненти, които трябва да, се, да, да участват в реструктурирането. Е, това всичко е, е част от механизмите за, за определяване на кризата. Господин Берния ще говори, дне, ще говори днес след обед пред вас и той може да ви каже как механизмите, как отделните механизми могат да се приложат. В някои отделни държави членки има такива механизми, но нямаме такива механизми на европейско равнище. От тук проистичат някои затруднения. А по отношение на данъците и тройката, има някои компоненти на, за нарушение на пазара, защото а, правилата, по които се движат отделните държави и членки, са различни. Комисарят, да, има различни програми. Е, Генерална дирекция конкурентоспособност участва в този процес. Ние е, много внимателно следим е, цялото развитие на ситуацията и се опитваме да осъществим съответствие с нашите правила, но всяка държава членка е в специфична ситуация, се намира в специфична ситуация. Имаме е, е, някои държави членки в много трудна ситуация, където е, се изискват много усилия, това е естествено. Освен това, въпросът за рейтинговите агентури също си остава важен и има връзка с ситуацията в отделните държави членки. Има от 30 регистрирани агенции, има три големи агенции между тях и даже е, между, трети, между тези три големи не, е, има разлика в големината. И, а сега антитръстовото законодателство се опитва именно да е, предотврати факта за злоупотреба с доминиращата позиция. Е, заключението, до което ние достигаме е, че има нужда от регулация в този сектор, регулация на агенциите и за трети път от началото на кризата ние се споразумехме, че имаме нужда от е, правила и тези правила ще се разискват от парламента и от съвета. Именно правилата за регулиране на рейтинговите агенции. Генералната дирек... Генералната дирекция анализира всеки аспект, всеки аспект от дефицитите, които видяхме при функционирането на рейтинговите агенции. Има такива. И нито една от те, един от тези дефицити не се отнася обаче до антитръстовото законодателство. Ако видим, че има такава връзка, ние ще въведем неизменно веднага разследване, защото е много важно да осигурим ефективното функциониране на правилата. В момента, така както функционират агенциите, начинът по който функционират не е задоволителен. Те създават много повече проблеми, отколкото решават но нужните решения включват до голяма степен именно предложението от миналата седмица, но тук нямаме връзка с член 102. По-скоро тук става дума за конфликт на интереси. Или пък с липсата на прозрачност, когато става дума за прилаганата методология на анализите, или пък липсата на прозрачност по отношение на начина, по който определени решения, по, по който се взимат определени решения и начина по който се оценяват дадени рискове. Но а, и това са проблеми, които трябва да се решат колкото се може по-бързо, но не са свързани с антитръстовото законодателство. И сега, а, е, той за немската борса и връзката с американската борса. Да, през първата половина на тази година имахме разговори като част от пренотификационната процедура. Това се случи през февруари. Миналото лято ние получихме предложение за определени мерки, корективни мерки и ние имахме е, доста резерви. Е, нашите партньори, заинтересованите страни, знаят за тези резерви. В момента ние провеждаме анализ на отделните становища. Е, ще имаме тест на пазара. Имаме краен срок, когато трябва да излезем а, с крайно решение до 24 януари. До тогава трябва да излезем с решение, а решението ще бъде взето в светлината на нашите резерви, които вече сме споделили с нашите страни, с трети страни и в светлината на предложеното решение, което получихме от партньорите ни но не мога да ви кажа какъв ще бъде резултат от анализ. Uh, Вместо да разгледаме този конкретен случай, можете ли да кажете нещо повече за, за предлаганата инфраструктура, предвид на промяната в директивите в тази област? Каква е вашата визия за бъдеще, за достъп, за стандарти? Има взаимодействие между финансовото законодателство от една страна и някои общи принципи, които разглеждате, може би, от гледна точка на конкуренцията. Без да навлизам в детайли, тъй като делото е в ход е, и аз не мога да ви запозная с е, детайлите, трябва само да заявя, е, че предлаганото сливане на Нью-Йоркската борка с Юро Next и Deutsche Борс се обсъжда в съвета. По-скоро от гледна точка от Мифит 2, отколкото от гледна точка на Емир, тъй като Емир се ограничава до дериватите, които се търгуват извън борсата. Ние възразяваме по-скоро на търговията с деривати <clears throat> на борсата. И второ съображение, без да го обвързвам с конкретния случай, разпоредбите, които са включени в Мифи 2 и МИФИР, са в пълно съответствие с моето виждане – за това как трябва да действа този пазар. Председателката, следващия два въпроса. Благодаря, господин комисар. От името на докладчика в Сянка искам да ви благодаря за готовността, която заявихте да се съобразите с нашите предложения, свързват във връзка с деминими, с праговете, с социалните услуги. Радваме се, че комисията е отворена. Вие нямате такова задължение, но ние следим какво се случва през последните месеци и сме признателни за, признателни за вашия подход. Относно рамката, която е необходима за услугите от общ интерес и така наречената рамка за качество. Социал-демократите, както и, и някои от другите групи, говорят за а, правна бен подход, съгласно член 14, докато вашия подход е по-различен. Има пропускане на сроковете, Искам да се спра също на нещо казано от колегата от по-рано. При подготовката на този доклад а, а, се разпространяват а, слухове. Твърди се, че комисията е принудила Холандия да въведе този прак и че И комисията по този начин иска да премахне социалните жилища в Холандия. Мисля, че случай е точно обратен. Въпреки, че се правят подобни изявления. Бихте ли изяснили този момент? Бихте ли ни потвърдили, че Холандия е определила тези прагове, а те не са и наложени от комисията? Има много хора, които се обръщат към нас с този въпрос. Госпожа Ферейра постави въпроса за злоупотребите на пазара и агенциите за кредитен рейтинг. Извършват се разследвания на тези агенции. Необходима е цяла седмица, за да видим а, каква е структурата на собствеността им. Например, Standard Poor's имат за акционери някои от акционерите, които са акционери в, в Мудис. Така че има подобна на собственост. с злоупотребите на пазара и агенциите за кредитен рейтинг. Искам да запитам как ще работите по въпроса за установяване на собствеността им. Николас. Благодаря. Можем ли сега да прехвърлим вниманието от Холандия към Гърция, където се провеждат интензивна дискусия за специалните економически зони. Министрите на финансите, германския канцлер обсъждаха този въпрос. Този въпрос се обсъжда и от комисията за тези частни економически зони. Въпрос обсъжда ли се от комисията, действително, дали обмисля създаването на такива отделни частни економически зони или някаква промяна в закона за инвестициите в Гърция. Работи ли се по въпроса за въвеждането на специални данъчни стимули и дали това е в съответствие с общностното законодателство в сферата на конкуренцията. Bien, muchas gracias. Комисарят, благодаря. Господин Зиман, искам да повторя само това, което казах е в началото. Високо ценя работата на Европейския парламент по този доклад. Остават ни още няколко седмици, преди комисията да вземе окончателното решение за пакета за услугите от общ економически интерес. Един от откритите въпроси, който е упоменат и във вашия доклад, се отнася до третирането на правилото де минимус и поставянето на прагове, под които не може да се предоставя държавна помощ. Относно, също относно услугите, които няма да са задължени да правят нотификация преди въвеждането на помощи. Тук се очаква решение. Признателен съм за вашия доклад и ще отчетем в максимална степен вашите предложения. Въпросът за праговете е един от оставащите за разрешаване въпроси и смятам това да стане, като отчета споделените мнения. Трябва да разберем по-добре на какво ниво да се установят тези прагове. Относно качеството, това е свързано с друга инициатива на комисията, не е в мой ресор – Отново искам да ви приканя да обърнете този въпрос към комисаря Бърния днес след обед. Мога да кажа също, което казах на София Интвелт, на депутатите от коланския парламент, както и пред други комисии на Европейския парламент. Решенията за социалните жилища и за праговете специално в Холандия, се вземат от холандските власти. Ролята на Европейската комисия се ограничава до анализ дали решенията на холандското правителство съответстват или не на нормите. Аз никога не съм бил, нито пък има вероятност някога да бъда холандски политик за рейтинговите агенции. Може би да мина на немски. Второто ми е, име е немско. Мога да повторя това, което вече казах в отговор на госпожа Ферейра, че агенциите за кредитен рейтинг е, представляват голям проблем. Един от най-големите проблеми е, се разгледа от комисията в решението, което взе миналата седмица и се отнася до конфликта на интерес. Това е въпрос, който ще се разисква и тук в парламента през едните месеци. Очевидно е, че тук трябва да има регламентиране. Не трябва да се допуска такъв конфликт на интерес. Ако ви е възложено да направите оценка на някого, не може да бъдете същевременно и, и а, клиент. Тоест, този, когато оценявате, не може да бъде ваш клиент. Трябва да има определени ограничения, защото а, иначе тези агенции, естествено, а, ще а, налагат най-висок рейтинг а, за себе си. Инструментите, с които разполага комисията при прилагането в сферата на конкуренцията, съгласно член 101 и 102, те трябва да се прилагат, разбира се. Говорихме за сливането на трите борси и очакваме решението на съда. Това сливане е някъде от порядъка на 10 милиарда евро. Не съм сигурен за точната цифра, но трябва да се прилагат правилата, заложени в договорите. Вие имате много силен инструмент на ваше разположение и той трябва да се използва по предназначение. Иначе този инструмент се подкопава и не могат да бъдат постигнати целите. Проблемите с кредитните агенции не са проблем на антитръстовото законодателство. И всеки анализатор в областта на антитръстовото законодателство ще ви каже това. Говори се, че може да се гледа на агенциите за кредитен рейтинг като на картел, но всъщност те не са такъв. Те допуснаха доста грешки, което нанесоха огромни щети на финансовите пазари, както и на економиката, както на частния, така и на а, обществения сектор. Но не става дума тук за нарушение на членове 101 и 102. Ако някой, който отговаря за политиката на като човек, който отговарям за политиката на конкуренция, виждам, че има някои съмнения относно спазването на членове 101 и 102. Ако забележа, че това е действително така, във връзка с кредитните агенции, ще се предприемат мерки искаме да е, имаме силно е, законодателство, но отново искам да повторя, че не става дума за прилагането на членове 101 и 102 в този случай. За господин е, Хунтис. Няма нищо във връзка с тези зони. Това са зони в Европейския съюз между 17-те държави от еврозоната и трети държави, които не използват еврото. Но всъщност това е единствената разлика, която може да се направи. Иначе комисията не само участва в преговорите за отпускането на последния транш по програмата и договарянето на следващата програма, Гръцкият министър председател днес се среща с председателя Барозо, с председателя Ван Ромпой и се очаква бърз напредък, поне такова е искреното ми очакване. Комисията създаде специална работна група, за да се използват най-добре наличните инструменти, за да се окаже помощ на Гърция. Надявам се, че тази работна група ще си свърши работата. Спекулациите с създаването на нови зони не помага на никой и са напълно безпочвени. И един последен въпрос. Реймон. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, въпросът ми е следният. Има някои финансови субекти, които предлагат депозити на, при висока лихва над 4%, като се възползват от предизборния период в Испания, където има, се очаква промяна в правителството и се предлагат такива продукти. Това ще се отрази на конкуренцията, по мое мнение, и ще бъде против онези финансови институции, които не са възприели такъв подход. В миналото вие сте отговарили, че комисията следи подобни неща да не се случват. Аз ще ви изпратя този въпрос и в писмен вид за напомнене. Оказва се, че ние в известен смисъл сме безсилни. Някои фирми, които не предлагат а, такива продукти, ме питат какво мога да направя като депутат в Европейския парламент. Подобни неща да не стават. Аз казах, че мога да отправя устен въпрос, но може ли Европейската комисия да предприеме по-строги мерки, за да не се повтарят подобни лоши практики? Комисарят. Не мога да ви представя веднага копия на отговорите, които съм предоставил на писмените въпроси, които са ми отправени. В Испания има регламента за политиката за възнаграждение, съответните лимити, за а, дълговите книжа, които фирмите могат да а, емитират, използвайки публични средства. Има испански органи, които трябва да следят за това. Дори в предизборен период законите трябва да се спазват. Както правителството, така и банковият надзорен орган разполагат с нужните инструменти за целта. Банк де Валенсия. Например, вчера беше е, издадено временно разрешение от комисията и обикновено това е за срок от 6 месеца. и се базира на план за преструктуриране, който се представя на Генерална дирекция конкуренция. В миналото, на базата на такива планове, много испански компании Имах компонент, който се анализираше и по който можем да вземем решение, свързан с политиката за възнаграждения и за дълга. В случаите на преструктуриране е възможно и в много случаи ние сме налагали лимити, след като планата за преструктуриране бъде обсъден и прият. До сега в случая с, с испанските фирми, които са получили подобен капитал, каза, няма планове за преструктуриране, които да са одобрени. Имаше два случая на фирми, които бяха закрити Тече е, в някои случаи срока за, от 6 месеца за представяне на планове за преструктуриране или пък е, е предоставена помощ е, до две, края на 2010 -та. el análisis de la viabilidad del plan sometido por la entidad прави се анализ на жизнеспособността на фирмата. Това е въпрос, който а, трябва да се разгледа от испанските власти. От началото на януари 2011 всяка публична помощ трябва да се базира на план за преструктуриране, който се изпраща на Европейската комисия. Когато бъдат получени такива планове от испанските фирми, ще можем да чуем повече въпроси от ваша страна, но ще мога и да ви дам и по-конкретни отговори за всеки конкретен случай. Председателката. Благодаря. С това приключваме размяната на мнения с комисаря Алмуния. Вие ще трябва да отговорите само на един въпрос, на който не можахте да дадете отговор тук, но можахте да се справите с повечето въпроси, които ви поставихме. Очакваме срещата ни следващата година. Благодаря ви, госпожо председател. Right. Okay, we'll just have a, a couple of minutes whilst the room uh, changes around for the next item. So you don't have to shout, Burkhard. Ще изчакаме няколко минути, докато се подготвим за следващата точка от дневния ред. Okay, thank you very much. We're now... Много ви благодаря. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Е, четвърта точка относно измененията по а, така огласената директива. Ще разгледаме предложените изменения. Знаем, че се предлагат и компромисни решения. Ще чуем първо нашия докладчик. Бърхард, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. След нашето заседание на 11 октомври, смятам, че сега е разумно да имаме втори обмен на мнение, защото Комисията по економически и парични въпроси ще гласува малко преди коледа по това предложение. В и постигнахме споразумение по, а, по политическите групи. Прегледахме предложението на комисията от началото на ноември. Беше хубаво, че можехме, че изчакахме а, предложенията за приложение. И от правна гледна точка и от е, съдържателна гледна точка това беше разумно. Трябва да помислим до каква степен обаче трябва да се адаптираме повече към директивата? Комисията тук говори за един общ пакет. Но преди да говорим за това, трябва да видим, да проверим до каква степен и какви са точно елементите, които ще бъдат включени в този пакет. На 9 ноември комисията свика един технически брифинг за техническите спецификации и е, всички депутати от нашата комисия бяха поканени. Искам да благодаря за тази презентация на представителите на комисията. Това беше едно чудес, е, една чудесна презентация и проведохме една много ползотворна дискусия. Пред, проекта за приложението беше изходна точка за намиране на споразумение в нашата комисия. Много важни бяха и дългосрочните гаранции, антицикличните е, премии, другите премии е, бяха дискутирани. В моето предложение аз говорих за и се концентрирах главно върху премията за ликвидност. Но разбирам, че повечето от колегите имат предложения за изменение и е, те се застъпват за една антициклична премия. Но за всички нас трябва да е ясно, че с една такава премия ние няма да е, намалим риска от, за ликвидност, а ще имаме че ще може да намалим и е, кредитния риск. По отношение на премията за мечинг съм скептичен. Е, тази е, премия, комисията иска да я направи постоянен инструмент, но това значи, че ако, на, е, че ако прилагаме антицикличната премия само в някои ситуации, то а, матчинг премията ще трябва да я прилагаме винаги. Трябва да помислим и за други концепции и аз не съм сигурен дали правилно изчисляваме техническите спецификации на различните застрахователни институти в Европа. Не е ясно какво ще е какво ще, каква ще е позицията на комисията, на нашата комисия по отношение на матчинг премията. Имаше и други предложения, като например екстраполация за структурната крива и за симетричното адаптиране на механизма за рисковете на акциите. Ако разглеждаме целият този пакет, как ще, въпросът си остава, как ще осигурим а, отделните компоненти да са съгласувани между себе, между себе си. Това от моя гледна точка е най-важният въпрос. Особено, когато имаме предвид, че е, е те, е, премията за ликвидност трябва да подлежи на проверка. При презентацията на е, комисията бе зададени въпроса за държавните дългове. Е, тези, това е много щекотлив въпрос тези дни. Е, ние също говорихме по тази тема. От страна на комисията имаше положителен сигнал за един секторен подход. Имаше намек поне за такъв. И мисля, че е важно и тук да постигнем споразумение и единен, единно мнение – според мен, в областта на застраховките може да направим пробив и трябва да помислим дали новата форма на капиталовложение, свързана с държавния дълг, може да бъде свързан с застрахователния сектор – Друг е въпроса дали момента е подходящ. Мисля, че това бяха основните теми, които бяха важни в този доклад и сега давам думата на другите колеги и с интерес очаквам вашите оценки. Благодаря. I... Много ви благодаря. Аз също изказвам благодарност на комисията за заседанието, което проведохме относно прилагащите мерки по регламента платежеспособност 2, тъй като те са увързани с нашия дебат тук, след като чухме докладчика. Сега, Питър, благодаря, госпожа председател. Първо, благодаря на Берхард за е, е, огромната работа, която е свършил. Е, съгласен съм, да. Трябва да благодарим на комисията за дискусията по прилагащите мерки. Това е много полезно. Добре е да стоим рамо до рамо във връзка с това, което предстои. И искам и се да обобщя заключенията, които се съдържат и в измененията. Първо, подадох своите изменения след консултации с множество хора и заинтересовани лица и след като внимателно обмислих своята гледна точка за това как ще е, се отрази този законодателен акт. И мисля, че измененията ми бяха отчетени от Бурхарт и в достатъчна степен присъстват в нови вариант. Първо, смятам, че е добре да настояваме за такава клауза за преглед на законодателния акт. Благодарение на това ще отчетем съответните качества на този акт. Аз говорих с хора от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Те не се противопоставят на тази идея. А, казват, че разполагат с 25 регулаторни акта, които следва да се прилагат в следващите години и се търси един практически подход. Нещо, за което не се мислеше преди 2009, преди влизане в сила на Лисабонския договор. Трябва да сме наясно с това. Не става дума за някакъв заговор. Това е работа, която тези регулаторни органи трябва да свършат. И този подход на едно плюс едно, който се предлага, мисля, че парламента трябва да се застъпи за него, въпреки затруднената ситуация. Аз съм на мнение за това, че търсенето на подходящата премия остава важен въпрос за прилагащите мерки. Има няколко предложения за антицикличната премия. Имаме само един законодателен акт тази област, който се предлага за разграничаване между това какво може да се направи и какво не за справяне с, с цикличността. Имаме само един законодателен акт в финансовата област. И именно на нас се дължи този успех, че отстоявахме този законодателен акт. Дадохме си сметка за затрудненията, които съществуват не само за самия сектор, но и за хората, които ще ползват тези продукти и хората, които ще плащат по-високи премии, ако не се въведат подходящите законодателни актове. Ако се премахне премията за неликвидност, ще влезе в сила антицикличната премия. И тогава пак сме изправени пред проблем. Това е от ключово значение предвид на макроекономическата ситуация в цяла Европа. Ще бъде подходящо да потърсим едно балансирано виждане, вместо да прехвърляме топката един на друг. Знаем какво се случва с тези дружества, ние се срещаме с тях и те ни казват, искаме да разполагаме с целият законодателен инструментариум, но на първо място нека ние да преценим кое е подходящо за прилагане. Бихме могли добре да отчетем тяхното виждане тук, когато а, обсъждаме тези мерки и а, нека да не убиваме пенсионния сектор. По-нататък, благодаря на Карфи за помощта във връзка с а, клаузите за отчитане и подхода, който се залага Големите дружества също трябва да се отчетат като партньори в сектора. Те също имат задължение за отчетност. Комисията трябва да разчита на националните регулатори във връзка с отчетността. Накрая, нека да кажа, че зачеркнах този въпрос за спецификациите от трети страни като еквивалентна информация. Защо? защото прилагащите мерки са такива, че те в широк план оказват необходимото, което трябва да се направи. Мисля, че трябва добре да помислим от какво се нуждаем тук и защо залагаме именно такива мерки. Прощавайте, Бурхард, действително струва ми се мястото им не е тук. Може би добре трябва да ги планираме. Благодаря. Председателя Силви. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на Буркарта за неговата работа. Благодаря на комисията, комисия, която ни представихте. Ние помогна. Разбира се, той е сложен. Ние ще продължим да плуваме в техническите детайли но вие се вслушахте в нашите искания и оценявам това. Кризата се влуши през последните месеци. Трябваше да вземем мерки, които не са технически и които имат сериозен ефект върху някои борси, върху спестяванията, дългосрочна перспектива. Имах разговор в Германия с един инвеститор, който каза, когато разглежда инструментите, които са на разположение на инвеститорите, това е страшно, защото недългове или пък тези дългове, които са по-надежни, които носят съответна доходност ефекта върху реалната економика става все по-силен, по-отрицателен. Ние трябва да потърсим равновесие, да се запази възможността за развитие на сектора на застраховането, да не се прекъсва динамиката. Бурка каза нещо за използването на различните видове принове, за мечен премиум, за проциклична премия и други. Това, което искаме, следвайки взетите по-рано решения в сферата на надзора, е да имаме една европейска система. Питер също знае как нещата се развиха, но ако трябва да сме обективни, нещата сега са много по-различни. Не мога да предложа решение, но трябва да продължим да работим, като имаме предвид, че системата трябва да остане достатъчно прозрачна, за да може да се поставят различните застрахователи в равноправна среда в малка или по-голяма степен. Благодаря, госпожо председател. Позволете да се присъединя към колегите и да изкажа благодарност на Бурхард за работата по това досие. Както той знае, аз съм съгласен с повечето от компромисите, които предлага. Позволете обаче да се насоча към някои от въпросите, които а, бъдат притеснение. Член 183, параграф 4, правото за определяне на момента, в който има проблем на пазара. Говорим за Европейска агенция, която няма правомощие с широко прилагане. Не можем да игнорираме този факт. Съответно и риска а, за това подобно законодателство да бъде оспорено. Предлагам на Бурхарт някои альтернативи, например ЕЙОПА да разработи насоки за това кога националните регулаторни надзорни органи могат да излязат с подобно определение за състоянието на пазара. Съответно да се разработят по отговорен начин критерии, така че националният надзорен орган или органи сами да могат да правят тази преценка. Надявам се това да помогне. Другата възможност е да се разработят обективни критерии по съответен стандарт за това кога ЕЙОПА може да съобщи, че има такава изключителна ситуация. Така се премахва а, ограничението в преценката и разрешаваме а, проблема. Относно компромис трети и четвърти, не смятам, че това ни помага. Иначе а, цифрите тук трябва да се основават на а, оценка на въздействието. Надзорният орган трябва да изисква или на, всеки 3 месец, е, на всяко 3 месече или за всеки случай по-отделно отчети. Аз бих искал да удължим на 3 години след публикуване този срок за пълен преглед на законодателния акт. Бурхард, това е много трудно досие и ви уверявам, че имате моята подкрепа за постигане на успешно решение. Председателя, благодаря. Следващи. И от моя страна благодаря, Боргхарт. Благодаря за твоето работа. И на немски ще продължа, защото всичко, което мога да изразя от сърцето си, най-добре мога на немски да го кажа, но ще продължа на английски. Е, за при... мерките за приложение. Това наистина е нещо интересно. Е, с удоволствие четох е, този текст. Мога само да кажа, че първия анализ от наша страна сочи, че трябва да имаме по-задълбочен поглед. Е, трябва да може да кажем да или не, но е, не това е въпроса, защото предложението е много важно. Хубаво, интересно е да чуем, че 50 милиарда паунда са загубите в определен период, загубите на, на застрахователните британски институти. Нямаме такива цифри в Германия, но въпросът е наистина от голяма важност. Ето защо има напрежение. Е, най-напред мога да кажа, не съм доволен, че нямаме преамбюла. Ние имаме членовете, но нямахме текста за преамбюла. И аз е, се обадих по телефона и разбрах, че преамбюлът се знаят, точките от преамбюла се знаят от промишлеността, от националните е, власти, но защо ние ги нямаме на разположение? Аз искам целия пакет. Това не е приемливо за нас. Особено когато чувам, че е, преамбюла съдържа много интересна информация, особено когато става дума за премиите. Един от, е, една от точките в преамбюла казва, че премиите се отнасят и за бонусите, но за, за облигациите, извинявайте, но за това ще се върна по след малко. Мерките не покриват всички възможности за платежеспособност 2. Както знаете, платежеспособност 2 има много задължителни и незадължителни страни. В задължителните страни всичко е ясно и е наред, но в незадължителните елементи има неща, които не са инструменти, седем инструмента, които не са използвани, само един е използван. Може да го наречем мек законо, законодателен подход. Но, моят въпрос, защо не сте се спрели за незадължителните мерки? Сега мога да навляза в подробности, където чувството ми говори, че някои от тези меки мерки са от огромна политическа важност. Може да се каже, че тези подходи не са включени в мерките за приложение, но ние като парламент може да кажем, тези въпроси трябва да бъдат включени. Ние имаме правомощията за това. И така, на следващо място, цялата тази целият този пакет за, за премиите. Не трябва да кажа, вие знаете нашата позиция и аз по принцип съм съгласен с Харт, за матчинг премията. Има различни предложения от колегите, където а, е, аргументите не са много силни, но има и други логични проблеми по отношение на други премии. Има премии, ако борсите се срутят, ако капиталовите пазари се срутят, но какво ще се случи, ако тенденцията е обратна? Ще има ли компенсация тогава? Това е въпрос за симетрия. Ако смятаме, че финансовите пазари могат, могат да са нестабилни, те могат да са нестабилни нагоре и надолу. На второ място, защо не обсъждаме ексегрегацията и реалността. Това са, има, ето ще ви дам един много ясен пример. Какво ще се случи, ако, дадем, ако имаме премия върху гръцките облигации? Това дали ще е дали ще има обещетение за, е, за, страхо, за страхователните институции? Не, не смятам това. Мисля, че това ще е проблем. Ако е, се занимаваме с проблема за ексегрегацията, аз разбирам тогава, че това е опасение за промишлеността, но не само за економическите субекти. Това е така, това е така и за застрахованите лица. Не става дума, както разбирам, за премия, а, защото всъщност става дума за буфер, защото ако финансовите пазари са уязвими, тогава трябва да имаме буфер, който работи в двете посоки, а не просто премия в полза на индустрията. И съм съгласен с това, което каза Боргхарт, че не е имало тест. Как... Защо това е така. Защо имаме мерки, които не са оценени и тествани? А, аз разбирам, че това не е проблем, който може да се разисква тук. Но е важно за, застрах... за заинтересованите страни да има тест. Това е много важна индустрия, защото става дума за дългосрочни капитали. Мисля, че имаме важни мерки. Когато въвеждаме важните мерки, трябва да вземем предвид на различните интереси, като генерали и итали, защото това са интереси, засягащи определени облигации и инструменти. Но когато говорим за цялостния пакет, ние трябва да знаем, че е, има инвеститори, които евентуално ще очакват обещетение. Какво ще се случи обаче, ако е, определени дългове не бъдат погасени? Тогава ще имаме проблем. Дали ще имаме премии под, е, плате, под пакета плаже, платежоспособност? Трябва да помислим за стабилността на сектора. И в този смисъл трябва много внимателно да погледнем кои мерки ще прилагаме. В мерките за приложение има и други проблеми, където продажбите не са взети предвид. Предложенията за продажби. А вероятно това се е случило под натиска на заинтересовани индустрии, като например калибрацията на капитала и риска. В е, член 150 се казва, е, се говори за 39% капитал от пазарната е, стойност, но се препоръчва 45%. Освен това имаме и един подобен въпрос за стратегическото участие когато става дума за уязвимостта на пазара, когато нямаме препоръка за продажба. И имаме подобен въпрос за признаването на очакваните приходи на фондовете. Ето защо въпросът ми е следният. Мисля, че тези мерки по приложение, те там има опасения, които не могат да бъдат, на които не може да отговорим с да или не. За това искам да се обърна към колегите и да проведем една отворена демократична дискусия. Ето защо. Искам да отворим отново въпроса за, при, за приложенията и, и измененията. Защото е, има информация, която ни липсва. Ние не знаем как ще функционират мерките за приложение. Очаквам с интерес дискусиите в заседанията на докладчиците в Сянка и смятам, че така както изглежда ситуацията на някои застрахователи с ниските лихвени проценти, то имаме пред нас голяма отговорност и сериозността на нашата работа е много голяма. Още едно нещо. Очаквам да чуя вашата позиция за рейтингите, защото и това е въпрос, който не е решен. Имаше предложение за намаляване влиянието на рейтинговите агентури по отношение на застрахователите. Благодаря. Благодаря. Арлин. Благодаря. Аз също благодаря на нашия докладчик за обстойната работа, която е свършил по търсене на компромиси. Но сега ми се иска да ви насоча към един по-второстепен въпрос, свързан с тримесечните отчети, както някой от колегите отбеляза. Радвам се, че а, те се а, застъпват във връзка с нашето сътрудничество с Европейската Централна банка. Какво е моето притеснение, Буркарт, тук? Сигурна съм, че ще го отчетете. Не, смятам, че при такъв вид законодателство можем да въвеждаме задължителен прак. Нека да, да видим какъв ще е ефекта. Аз разговарях с някои юристи и ги попитах за този а, ефект. С почуда разбирам, че 99% от дружествата няма да са обхванати от това задължение за а, отчитане. Значи ситуацията ще бъде по-зле. И струва ми се, трябва да се предпазим от а, тези последици, а, за които не си даваме сметка. Мисля, че ще се зададем един нов риск, ако въведем задължителен прак. И също така не смятам, че ще намалим бремето за фирмите. Европейската централна банка и без това изисква данни, които регулярно се подават. И Съответно, трябва да се предпазим от дублиране на тези изисквания, включително и посещенията на място. Нека да помислим как да подпомогнем дейността на дружествата във връзка с отчетността и изискванията, които поставяме пред тях. Пак казвам, трябва да помислим за подходящото решение да не създаваме ново бреме за фирмите. Аз съм готова да търся решение за този проблем и бихме могли да ги задължим съразмерно да прилагат тези задължения, евентуално да се предложат безплатни софтуерни пакети и всичко това в духа на намаляване на административното бреме за тях. Сигурно ще намерим а, разрешение на този проблем. Но по отношение на средния прак очаквам от вас да чуя откъде идва тази идея и какво да направим за това. Тук не е добре да залагаме а, цифри, защото, както знаем, в дългосрочен план цифрите не могат да бъдат постоянен параметр в законодателния акт. Нека да се предпазим от установяване на задължителни а, прагове. Мисля, че с Бурхарт и Питър трябва да поговорим допълнително във връзка с тези прагове. Председателя, благодаря. Позволете да направя няколко коментара. Мисля, че обстоятелствата малко се промениха от момента, в който работихме по регламента платежоспособност 2. Мисля, че е добре да запазим това отношение и този подход, при който се отчита ролята на инвеститория. Сега говорим за премиите, за това, което се случва с пенсиите и стабилността на финансовите пазари. Търсим един труден баланс. Постигането на такъв баланс изисква прозрачност и подходящата информация. Разбира се, даваме си сметка, че не бива да отъжняваме административното бреме за дружествата с новите изисквания за отчетност. В същото време надзорният орган трябва да има достъп до информацията. Все пак нещата много се промениха от момента, в който приехме платежоспособност 2, най-малкото по отношение на държавните облигации и за това а, не виждам пречка пред нас да си дадем малко повече време и добре да обмислим нещата. Съгласна съм а, с а, казаното за а, антицикличните буфери. Тук няма пълна асиметрия, защото премиите могат да действат и в двете посоки. Имали сме такива проблеми, а, при които пенсионни дружества получават дивиденти от добрите времена на, на борсите, но и обратното е възможно тогава, когато не очакваме проблема, той се появява. Или пък има закъснение при реагирането на пазарите, тогава нещата се влушават. И понеже премиите се определят съобразно хода на пазарната дейност – тук не сме в толкова затруднено положение предвид на изискванията за банков капитал. Сега няколко коментара относно делегираните актове и прилагащите мерки. Непрекъснато се налага да правя изказвания по това. Мисля, че не сме обмислили в достатъчна степен обстоятелствата, които се оформят предвид на сроковете, които сме си поставили за работа по тези актове и мерки. Когато се въведе Лисабонския договор, си казахме, че ще има такива делегирани актове. Е, казахме си, че ще имаме нужда от срокове за съответните стандарти, но дали трябваше, дали сме обмислили добре обстоятелствата, които ще настъпят е, в последствие предвид на действащите директиви, по които предстоят големи промени, очертава се огромна работа по много текстове. Едва ли сами ще можем да се справим а, а, тук, защото не разполагаме с достатъчно, с достатъчно време. Все пак трябва да се вземем с съответните задачи всъщност няма значение а, как точно постъпваме. По-важното е да си дадем достатъчно време и да намерим подходящите механизми, както и практическо решение. Относно задължителните и незадължителните разпоредби, казваме, че е задължително за нещо, което смятаме, че трябва да се направи в определен кратък срок. Тогава, го казваме, че може да се направи, смятаме, че то би било уместно и тогава могат да се дадат насоки. Това като първи принцип, който въвеждаме, за да изпробваме съответната разпоредба в хода на времето. Даваме такава възможност. И ние не смятаме, че а, двата типа разпоредби са еквивалентни. Когато казваме може да се направи, имаме предвид, че даваме една такава възможност, която да се изпробва при разумни обстоятелства. Съжалявам, казва председателя, тук се говори твърде много шуми се и а, мисля, че а, този дебат ще ни отнеме повече време от необходимото. Сега, относно прилагащите мерки, а, Свен, ние не можем да внасяме изменения по прилагащи мерки, но механизма по който работим е да предложим изменения по тези мерки, които ни, не ни додопадат. И до този момент така работим и то успешно при сегашния ни мандат. Ако погледнете назад, именно така сме работили по прилагащите мерки на Мифит, Имаме начин да въведем а, изменение, което няма да възпрепятства Питер в неговата задача да внесе съответния документ. Председателя призвава аудиторията към внимание. Остава ни още много работа и ще помоля комисията да вземе думата. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Ще отговоря на някои от коментарите, които бяха направени тази сутрин. По клаузата за постепенно въвеждане, ние гледаме на прилагащите мерки като на пакет. Това е много важно, защото има и известно безпокойство сред индустрията. Хората не знаят какви са сроковете за прилагане на платежоспособност 2. Затова е важно да следваме темповете на реформите, които са необходими, за да се уверят предприятията защото има безпокойства а, относно доброто наблюдаване на пазара в а, настоящата криза. Това е пакет, а, който е предназначен да се справи с различни ситуации в държавите членки, където има различни продукти, които изискват и различен подход. Ние сме наясно с въпроса за конкурентоспособността, когато говорим за тези мерки, трябва да са достатъчно прозрачни. Проекта за прилагащи мерки отчита е, изискването за прозрачност. Въпросът е, за отчетите е изключително важен, защото платежоспособност 2 не може да действа без е, нужните отчети. Надзорните органи се нуждаят от данните, за да могат да следят пазарите. За това държавите членки имат опцията, искат опцията да могат да поискат определена информация, но това няма да действа. Разбира се, трябва да се държи сметка за това да се предоставя информация, която е истински важна. Беше поставен въпрос за суверенитета. Съгласно платежоспособност 2, имаме вече марк-то-маркет. Това гарантира платежоспособността в застрахователната индустрия, така че ние отчитаме този ефект относно това, защо не бяха предоставени съображенията или точките от приембюла, Ние гледаме на а, този пакет само като на проекто прилагащи мерки. Ето защо не сме ви предоставили точките от приембюла. Те не са предоставени нито на държавите членки, нито на който и да било други, защото те са все още в процес на разработване. По основните прилагащи мерки, госпожо председател, Съгласна съм, че беше договорено, когато беше прията да, рамковата директива, да се направи разграничение между може и трябва. Единствената може мярка е свързана с еквивалентността, когато установим, че системата не може да действа с бездетайлни насоки. В други области обаче се нуждаем от допълнителен опит, преди да започнем да разработваме този въпрос. За премиите за антицикличност вече има подобен антицикличен буфер, но има доста скрити резерви. Едно от предимствата на платежоспособност 2 е да се извади това на показ, да се каже каква е точно ситуацията с съответния застраховател. Трябва да се дефинира точно, може и трябва. Мерките за антицикличност целят да избегнат колебанията на пазара, които са изкуствени. Съответстващата премия е система, която се прилага при много конкретни обстоятелства, когато застрахователят трябва да направи тясна връзка между активите и пасивите. Има формула, по която се изчислява тази премия, за да се отчете положението. Това беше коментара, който исках да направя. Сега давам думата на докладчика Буркарт Балц. Благодаря, госпожо председател. Виждам, че е, времето не бяга, за това ще бъда много кратък. Е, съвсем накратко е, ще реагирам на колегите. Петър Скенер той каза, че от негова гледна точка премия, матчинг премията е много важна. Да, това може да е така, но аз въпреки това си оставам скептичен. Е, трябва ни една обща концепция, Петър. Е, обща концепция за премиите. Е, съгласен съм за това, което се каза за малките и средни предприятия. Мисля, че тук може да намерим решения. Освен това, каза се, че трябва да внимаваме много за условията на конкурентоспособност, когато даваме премии, трябва да има равно третиране на застрахователите. И някои коментари към това, което каза Ашли Фокс. При споменатите параграфи 1, 3, 4 от линия 4 Съгласен съм с това, което бе казано. Може да и доизясним нещата в двустранни разговори. Беше интересно също така дали да не се създадат критерии за това, кога имаме в Европа с изключителен срив на пазарите. Бих бил благодарен на, за допълнителни изказвания и предложения. От е, няколко време ние работим над е, цялостния пакет. Това са около няколко стотин страници. Времето ни притиска. Не знаем дали ще се справим. Трябва днес след опит да обсъдим нещата с докладчиците в сянка на Свенки и Горд. Защо не сме получили преембюла? Естествено и аз си задавам този въпрос и през миналата седмица а се свързах с Мишел Перние, написах му писмо. По този повод наистина би било много хубаво преди да довърша доклада и да гласуваме по него, да знаем основките на комисията и точките от преембюла. Е, по отношение на докладването на 3 месече, е, тази точка е разумна да я включим тук. Мисля, че може да намерим и тук разумно решение. Аз в своите разговори, които водих до момента, също смятам, че назованите данни за момента са актуални, но предложението е разумно да да нямаме конкретика тук. Е, това, което каза председателката, е също вярно. Важно е да имаме време на разположение за нашата работа, за довършване на доклада, защото в нашия доклад искаме да се застъпим за баланса, за който стана дума. Това е така. Благодаря ви. Благодаря ви за този обмен на мнения. И се надявам е, днеска в 5 часа да получа допълнително вдъхновение на срещата с докладчиците в Сянка. Благодаря ви, госпожо председател. Right, thank you very much. Председателката, благодаря ви. Сега ще предвидим гласуването за декември, за да може да влезе въпроса в пленарна зала през месец февруари. Сега ще се опитаме да наваксаме пропуснатото време. Преминаваме към пета точка. Годишен доклад за политиката на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Надявам се, че всички сте готови. Всички носят ли си картите за гласуване? Добре. Нека първо да направим пробно гласуване. Okay, with two socialist cards down anymore. Двама представители на социалистите нямат карти. Can see the result here. Yeah, I know. We got 39 cars that are plugged in. 39 карти са в машините. Двама от групата на социалистите нямат карти. Двама не са натиснали бутончето. Сега имаме един член от АЛДЕ в повече. Аз няма да гласувам, така нещата се улесняват. Някой е поставил картата си в машината за гласуване, но не е натиснал бутона. Okay, all right, well... Was it you? Okay, right, well we're starting, we're starting now. And we, we said we're two so... Има двама от групата на социалистите, които не са с карти. И така, Можем да преминем към гласуване компромис А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към имко 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Имко 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Имко 13. Кой е за? Против? въздържали се. Може ли да направим електронна проверка по изменение 13 на ИМКО? Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. ИМКО 4 was carried. Четвърто изменение на ИМКО беше прието. Искате проверка?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 че това беше малко необичайно 8 части на един компромис. 16 изменение за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по изменение 16. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. 22 за, 18 против.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 Имко 3 в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 41 от две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, против, въздържали се, отхвърля се. 45-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, приема се. 13-то изменение за параграф 13, кой е за, против, въздържали се, приема се. 14 параграф за, против, въздържали се, приема се. Изменение 52 за, против, въздържали се. Електронна проверка по изменение 52. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис Хаш за, против, въздържали се, приема се. Имко 8 за, против, въздържали се. Електронна проверка по изменение 8 на Имко. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 58 изменение за, против, въздържали се, електронна проверка по изменение 58, моля гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Колко допълнителни гласа имаме от... Отхвърля се. 14-то изменение на Имко. Социалистите гласуваха в подкрепа на изменението. Стават 22 за, 19 против. Приема се в такъв случай и имко 14 отпада. Не съм проверила колко точно социалисти присъстват. В бъдеще моля да се носите картите за гласуване. 59-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 60-то за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да направим електронна проверка по изменение 60-то. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се. Струваме се, че е прието, но нека да направим електронна проверка по изменение 66. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. Имко 6 е, за, против, въздържали се, приема се. 67 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. Имко 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, приема се. Имко 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се. Струваме се, че е прието, но нека да направим електронна проверка по изменение 73-то. Okay, Annie's now got her card, thank you. Has everybody voted? Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. Приема се. Имко 9 за, против. Имко 9 за, против. Въздържали се. Приема се. Имко 11 за, против. Въздържали се. Електронна проверка защото някои ръце бяха вдигнати. Всички гласуваха ли електронно? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Вие се за, значи се приема. 74-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Тран 1 за, против, въздържали се. Тран 3 за, против, въздържали се, се отхвърля. Тран 4 за, против, въздържали се, приема се. Тран 5 в две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 6 за, против, въздържали се, приема се. Тран 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 8 за, против, въздържали се. Не е ясен резултата. Електронна проверка. Up, Ако някой от групите не вдигат ръката си е достатъчно високо, не може да се види резултата. Отхвърля се Тран 9, първа част за. Транспорт 9, първа част за против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 11 за, против, въздържали се, приема се. Тран 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 14 за, против, въздържали се, отхвърля се, тран 15 за, против, въздържали се, отхвърля се, тран 16 за, против, въздържали се, приема се, тран 17 за, против, въздържали се, приема се, тран 18 за, против, въздържали се, приема се, тран 19 за, против, въздържали се, отхвърля се, тран 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 21 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Електронна проверка по втора част на 21 изменение на Транспортната комисия. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Тран 22, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се, транспорт 23 за, против, въздържали се, Отхвърля се параграф 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис J за, против, въздържали се, приема се. 76-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 18 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 19 параграф за, против, въздържали се, приема се. 20 параграф за, против, въздържали се, приема се. 21 параграф за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. От първо до трето първоначален текст компромис К за, против, въздържали се, приема се. 4.10, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. 11-19 първоначален текст. За, против, въздържали се. Приема се електронно гласуване по текста с внесените изменения. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Прекратете гласуването. 39 за, 40 всъщност за, 2 против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика. Does the rapporteur really want to take the floor? Докладчика иска ли да каже нещо? Благодаря, госпожо председател. Много благодаря за доброто сътрудничество с докладчиците в сенка и за вашата подкрепа. А, в, по случай на 40 годишнината, 40 годишния юбилей тази година успяхме да се концентрираме само на, върху някои от темите. Не можахме да удовлетворим всички желания за изменения, предложения за изменения, но това не значи, че сме забравили тези, които не сме включили. А, имахме възможност само да се концентрираме върху някой от тях. Uh, I... Председателя. А, моля да ме извините. А, по важни въпроси и не чух вашите заключителни думи. Моля след това да ги споделите и с мен. Е, остава ни още малко време за гласуване по оценъчната карта и нейния проект. Можем да гласуваме първите 7 точки блок, ако приемате. Добре. И така, от първи до седми въпрос. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Въпрос 8. За? Е, против? Въздържали се? Отхвърля се. Нека да направим електронно гласуване по текста от четвърти до седми въпрос. Всички ли гласуваха? Моля, продължавайте да гласувате. Натиснете съответния бутон. Всички ли гласуваха? Прекратяваме гласуването. Моля, не се изключвайте, не си тръгвайте. Все още не сме стигнали до резултата, казва председателя. Много оспорвано гласуване се получава тук. 39 за,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 Okay, with those... Председателя. Тези, които не искат да останат, моля, напуснете залата тихо. Не смущавайте останалите. Минаваме на точка 6. Предложение за регламент на Европейския парламент и съвета относно въпроса за емитиране на евромонети. Предстои ни разглеждане на измененията. Ще дам думата на докладчика господин Ханс Питер Мартин. Благодаря, госпожо председател. Ще бъде съвсем, съвсем кратък. Чакане почивка за обяд. Освен това, благодаря ви за предложенията за изменения. Най-вече колегите от Унгария бяха активни. Например, предложение 14. Там става дума за е, религиозни въпроси, т.е религиозни изображения да не бъдат оскърбителни или обидни. Моят, моето предложение е този въпрос да се свързи, свърже с мое предложение, което вече съм го представил, т.е. Е, изображенията да не бъдат оскърбителни и по отношение на религиозни позиции. Е, тогава имаше освен това и други предложения, които, с които нямам проблем. Подкрепям ги. В разговори с представители на комисията и също така е, трябва да кажа, че вследствие на различни разговори имам ми хрумнаха още три предложения, а именно, че Европейския парламент да има възможността да дава също предложение при техническите спецификации на монените. Може би трябва да помислим за едно специално заседание по тази тема в съответната комисия. Може би трябва да вземем и исторически аспекти при емитирането на момент, монетите. А, трябва да помислим кой а, може да взима решение по това как да, какви да са изображенията на монетите. На следващо място става дума за не за всеки две години, а всеки 6 месеца да се а, и да може да се издават възпоменателни евромонети. Това беше предложението, което имах предвид. И освен това имаше едно желание, което аз много добре разбирам, а именно не само разменните монети, но и колекционерските и възпоменателните монети трябва да бъдат взети предвид че е, изображенията на тях не бива да бъдат обидни или оскърбителни. Това е ясно. И на четвърто място е да спомена нашето желание за издаване на банкноти, една или две банкноти. Но тук Европейската Централна банка и съвета са резервирани, но аз поддържам нашето предложение и искам да помоля комисията да помисли върху този въпрос. От правната служба на парламента имаме становище и то е под формата не на изменение, а на искане да имаме не само монети с номинал 1 и 2 евро, а и банкноти. Благодаря. Председателя, работим по нашия дневен ред и в такъв случай предлагам да работим едновременно по 6 и 7 а, точка. Жан-Пол, искате ли да говорите? Споверите. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за неговата работа по тези два доклада които не се считат за чак толкова важни, може би, но, но това са въпроси, които засягат всички европейци. Поне 17 държави от еврозоната, които имитират е, евромонети. Аз отдавна подкрепям идеята да имаме банкноти от 1 е, евро, това, по мое мнение, би бил символичен и практически жест и подкрепям докладчика в направените от него предложения по тези точки. Председателя, господин Педа. Благодаря за тези интересни предложения. Имам коментари по три от тях. Първо, емитирането на книжни а, евро а, а, купюри с стойност от 1 и 2 евро. Не мога да подкрепя това по причини, които съм огласявал и преди във връзка с емитирането на евромонети. Мисля, че това не е подходящото място за тези предложения. Иначе е добре да обсъдим идеята. Всъщност аз не виждам истинска потребност от подобно емитиране на такива книжни купюри и въобще не знам дали е уместно Европейския парламент да се занимава с изображенията върху евромонетите. Аз не подкрепям съответните изменения в този смисъл. Струва ми се, че трябва да направим проучване на ефекта от това, как се пускат в обращение евромонетите със стойност 1 и 2 евро. Председателя, благодаря. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз разгледах доклада на господин Мартин много внимателно и мисля, че има няколко предложения, които не бих могла да подкрепя. По отношение на книжните а, еврокупюри с стойност от 1 и 2, мисля, че това може да се заложи в измененията, предложени от господин а, Тремоза. Той призовава за а, оценка на емитирането на евромонети с купюр 1 и 2 цента. Дали това няма да доведе до по-добър ефект вместо издаването на а, а, книжни купюри? Втори по-общ коментар, свързан с дизайна на монетите, свързано с някои от предложенията на докладчика и измененията. Струва ми се, че тук има опасност от а, евентуален конфликт. Ако имаме единна валута, това трябва да е нещо, което ни обединява, вместо да ни разделя. И, за съжаление, това би могло да се превърне в а, въпрос, който да се обсъжда от а, националисти или други подобни групи. когато говорим за символи, които биха могли да бъдат обидни за определени нации или религии. Мисля, че можем да записваме правила и закони, но в крайна сметка от съответните правителства зависи как се справят със своята отговорност да съблюдават тези правила по изображения, които са приемливи за всички. Председателя, няма други желаящи да се изкажат. Давам думата на докладчика. Благодаря. Благодаря за вашите коментари. А що се отнася за банкнотите от 1 и 2 евро? Искам да кажа, че това бяха мои предложения. Това е просто предложение, няма нужда да, да взимаме решения сега, но би било жалко, ако социал-демократическата политическа група просто технически съображения не иска и, и да опосредства този дебат. Мисля, че това е добра възможност да помислим за нашето лице, Особено в момент на финансова криза, естествено има за и против тези банкноти, но според мен, точно като парламент, е разумно да говорим по този въпрос. И даже много се надявам на мнозинство в парламент. Хубаво е поне да проучим това предложение. А, благодаря на предложението за проучването на това доколко е разумно да имаме монети от 1 и 2 евроцента. Аз лично съм на друго мнение, защото имаме такива цени като 40 99 цента, 40 евро 99 цента и понякога хората си чакат единия цент ресто. При нас, според мен, един евроцент е, се ползва с уважение, не е като в Америка. Аз съжалявам, ако някои от предложенията се тълкуват превратно. Аз самия бих искал да няма обидни и оскърбителни изображения и това не го третирам, не го разбирам като предмет, който би разделил държавите членки, а напротив, мисля, че е задача на Европейския съюз да, да забранява тенденциозното използване, например, на антисемитски мотиви, но имаше определени случаи, където, които ме наведоха на мисълта, че е хубаво да задам или поне да предложа задаването на едни общи граници. А сега не става дума за утвърждаване на националистически е, тенденции и, и противопоставяне на държавите една на друга. Мач! Председателя, благодаря ви. Опитваме се да гласуваме това на 29 ноември така че да се представи на пленарно на 1 февруари следващата година. Благодаря на всички ви. Това беше по 6 и 7 точка и това е и края на сутрешното ни заседание. Нека да ви напомня, че в 3 часа очакваме началото на обмен на виждане с комисаря. И заседанието на тази комисия ще приключи на... в 5 часа след което времето ще бъде запълнено с заседание и срещи на съответните докладчици. Времето ще бъде изпълнено със съдържателна програма.